докато заемате своите места и се подготвяте за гласуване, искам да кажа, че Европейският парламент е единствената институция, която може да накара французите да работят на 14 юли, националния празник, деня на Бастилията. Тоест, трябва да сме наясно с политическата мощ на парламента. Искам да благодаря на секретарията на комисията, сътрудниците на групата за огромната работа, която извършиха, за да подготвят гласуването днес. Знам, че вратата на Мигел Порта ще била отворена цяла нощ, че е приела много е, хора и са успели да постигнат нов е, компромис. Сега, изпратени са ви преразгледаните компромиси. Това е компромис К върху девети параграф и компромис Д върху точка от параграфа Л. Е. Това е философският компромис, предложен от господин Бокруш, за да се характеризира глобализацията. Всички разполагате с списъка за гласуване и двата компромиса. Господин Аглунд има думата. Благодаря. Искам само да ви кажа, че АОД иска разделно гласуване по компромис К, въпреки че има промяна, но нашето искане за разделно гласуване не е отразено в списъка за гласуване. Добре, ще ни напомните в момента, в който стигне до компромис К. Ние искаме разделно гласуване, така че да гласуваме отделно частта, започваща с considering. Председателят отбелязано е. Няма други забележки. Предлагам ви да започнем с доклада на господин Порташ. Първи параграф. Казаха ми, че мога да гласувам, защото ЕНП не е в пълен състав. Компромис Е на докладчикът. Кой е за? Компромис Е. Благодаря. Против? Само компромис. Против компромис е. Приема се. Изменение от 22 до 25. Извинявайте. 22 и 23 падат. Компромис F. На докладчика кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис G. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Със същото мнозинство. Компромис H. Разделно гласуване, както е оказано в списъка. Първата част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втората част. Кой е за? Против? Групата, либералите, групата на либералите въздържали се. Приема се компромис и за, против, въздържали се, приема се. Този компромис включва изменение 44-45, но не включва изменение 46. И затова гласуваме изменение 46 на господин Алваро и другите либерали. Кой е за? Против? Мисля, че имаме мнозинство, но да преброим. Кой е за? против, въздържали се. Има ясно мнозинство за. Изменен 47. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48-мо изменение е обхванато. 49-то изменение от НП. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до компромис J, където НП иска разделно гласуване. Господин Хагланд. Съвсем накратко, ние смятаме, че изменение 65, 45 не е обхванато, макар да е оказано противното и затова искаме разделно гласуване. Изменение 55 смятате, че то не е обхванато от компромис J. Така, за компромис J. Първата част. Докладчик е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Докладчик е за. Против. Мнозинство. Въздържали се. Мнозинството е за. Двете части на Джей са приети. А, извинявайте. А, не съм пил кафе. Отхвърля се. Втората част се отхвърля. Това обхваща измени 50, 51, 52, 53, 54. Стигаме до 55. М Либералите не смятат, че 55-то изменение е включено в компромис Джей. Какво казва докладчика? Той е против. Приемам разделното гласуване, но според мен формулировката на компромиса казва същото и го казва по ясен начин. Ето защо аз препоръчвам да се гласува против и така, чухте становище на докладчика. Кой е за изменение 55? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стигаме до компромис К. Преразгледан вариант с разделно гласуване. То обхваща двете части, господин Хаглунд. Тази част, която прочете председателя, ще бъде гласувана отделно. Подлагам на гласуване първата част. И третата. Всичко останало. Не, кой е за? Против? Въздържали се? Няма. При всички случаи, първата част е приета втората част, която току-що прочетах. Кой е за? Обикновено НП е за, тъй като е за компромиса като цяло. Кой е за? Барбара. Извинявайте, господин председател, може ли да повторите гласуването, защото и аз имам нужда от кафе. Ако правилно разбирам, групата на либералите се притеснява от е, израза, който е в центъра на текста, за да покажа, че не са съгласни с този израз. Доколкото разбирам, другите групи са съгласни с целият параграф. Логично е да гласуваме за параграфа в цялост, но може би това, че е включена, включен този израз, ги притеснява. И така, по този израз. Докладчикът е за. Кой е за? Барбара е за. Дру... И другите депутати са за. Против. Либералите. Зелените. Благодаря. Въздържали се? Много добре. Имаме мнозинство за, съгласно което текста трябва да се пази в неговата цялост. Преминаваме към компромис L. И тук имаме разделно гласуване, така както е указано в списъка за гласуване. Докладчикът е за. Кой е за първата част? Първата част на компромис Ел. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Втората част също се приема. Сега можем да преминем към изменение 67, което не е обхванато. Докладчика против. Кой е за? Либералите и госпожа Андресен. Против. Мнозинство, очевидно, въздържали се. Петима въздържали се, отхвърля се. Изменение 69, което не е включено. Докладчиката е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 70. Идентично на 69. 71. Докладчика е за. Кой е за? Против? въздържали се. Измерението се отвърля. Що се отнася до точките от преамбюла, имаме компромиса. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А не включва трето измерение на НЕП. Докладчиката за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Със слабо мнозинство. Компромис Б. Докладчикът го приема, тъй като е автор. Кой е за? Против. Въздържали се. Няма. Приема се. За съжаление, не са включени много от измененията. Седмо изменение. Кой е за? Докладчиката е съгласен. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Казват ми, че повече не мога да гласувам. Девето изменение. Докладчикът е против. Кой е за? напротив. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение на господин Лавия. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Изменението се приема. Забавно е, защото има промяна в мнозинствата. Забелязвам, че а, сте работили цяла нощ. 11-то изменение. Докладчик... А, извинявайте, пада. Преминаваме към компромис С. Кой е за? Против? Въздържали се? Един приема се. Тук са включени изменения 12 и 13, но не и 14. Подлагам 14 на гласуване. Кой е за? Против. Левицата е в малцинство. Въздържали се. Приема се. 15-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против докладчиката е за, ми казват. Винаги може да си промени мнението, разбира се. Кой е против? Въздържали се. Става дума за 15-то измерение. Приема се. Не знаем дали докладчика е за или против. Компромис Д. Преразгледан вариант. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Остават ни още две изменения, които не са обхванати от компромиса. 20-то изменение. Докладчикът е против. Госпожа Манер. Много се извинявам на госпожа Манер. Странно име за една жена. Кой е за? Против. И тук имаме странно мнозинство. Отхвърля се. Последното изменение на госпожа Вертман. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Очевидно мнозинство. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Сега гласуваме анблок двете становища. Тоест, становището на комисията по заетост и на економическата комисия, като ни се казва, че тези становища са обхванати. Кой е за? Кой е за тези две становища? Отдаваме дължимото на двете комисии, които а, с, излязаха със становище. И така, въздържали се, двама се въздържат. И така, окончателното гласуване. За. Против. Кой е за окончателното гласуване? Аз самия не гласувам. 30. Против. Девет. Въздържали се. Един. Докладът е прият. Поздравления за докладчика, който свърши чудесна работа. Поздравявам и координаторите, които участваха в разработването на компромиса. Сега ще гласуваме доклада на господин Гайер. Voilà, simplement, le président aurait besoin de la liste de vote. Председателят има нужда от списъка за гласуване. Няколко души поискаха да се изкажат, за да обяснят вота. Мисля, че докладчикът иска да вземе думата. Господин Лавие и господин Хагунт иска да взема думата преди гласуването. Господин Гайер има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко Става въпрос за становище на нашата комисия относно доклад на ИТРЕ, който се занимава с едно предложение на комисията и предвижда 114 милиона евро, които не са освоени от програмите за економическо възстановяване, да бъдат използвани за енергийни проекти. Няколко изменения внесохме от наша страна и ще благодаря на колегите от НП, които също направиха своите предложения, които аз мога да приема. И ако никой няма какво да каже или да възрази, можем да преминем към гласуването. Относно съдържанието в рамките на комисията няма никакви противоречия. Имахме и някои проблеми, свързани с бюджета, които се отнасят до 50 милиона евро, които се намират в функция 2 и към които трябва да бъдат прибавени тези 114 милиона. А, идеята беше на госпожа Брент от комисията ИТРЕ. Аз се присъединявам към нейната идея, защото тези пет 15 милиона, извинете, нямат никакво правно основание и ще бъдат загубени, ако те не се пренасочат към друго перо. По това предложение се разрази една а, дискусия и ако комисията е тук, искам да попитам какво е тяхното мнение е, и смятат ли, а, че 15 милиона могат да останат там, където са дори безправно основание и ако комисията а, се присъедини към това наше предложение, какъв начин за прехвърляне на тези средства предлагат те? И така приключвам а, с моите уводни думи. Благодаря на всички и се радвам за предстоящото гласуване. Credo, Presidente, che eh, sia importante. Господин Лави има думата. Благодаря, господин председателю. Смятам, че е важно комисията да ни даде отговор за тези 15 милиона – по принципа съм против това да се използват средства от функция 2. Това не е някаква кредитна карта, от която да теглим средства, за да финансираме други дейности, които не влизат под шапката на тази е, функция земеделие. Така че ми се иска Европейската комисия да обясни, за да знае дали гласувам против 8 изменение, така както е предложено. je euh, comprends que... Господин Лавия, В зависимост от това, което казва комисията, вашия проблем си мисля, че е свързан с осмо изменение, не е ли така? Е, докладчикът предлага анблок гласиване за всички изменения, но аз е, разбирам, че ако нямате един добър отговор по осмо изменение, ще гласувате отделно по него. Така ли да ви разбирам? Господин Хаглунд има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратичко. Имам същия проблем като господин Лавия. Ние също чакаме отговор от комисията. Исках обаче да кажа нещо по отношение на сроковете. Когато получихме докладите, имахме само 10 часа за подаване на изменения. Искам да се обърна към секретарията с молба да ни дава малко повече време, защото за 10 часа няма как да си свършим работата. Тоест, Крайен срок за изменение е след 10 часа. Това е абсолютно неприемливо. Не може да се работи в такива срокове. Моля ви в бъдеще, а това между другото тази година, това не се случва за първи път, мога да кажа, че за четвърти дори, да моля ви за в бъдеще това да не се повтаря. Благодаря ви. Благодаря, скъпи колега. Да, прав сте. Това не е приемливо като условие за работа, но не мисля, че секретарията е виновен. Аз съм виновен. Това е едно решение, което бе взето в заседанието на координаторите и тогава не знаех какво точно ще последва след това решение. Така че аз съм човека, който отговаря. Междувременно. Проблемът е в пето изменение. Само пето изменение. Ако има проблем, той е свързан с пето изменение. Благодаря като докладчи Сянка от ТНП. Мога да кажа, че нашата група подкрепя становището на докладчика. Подкрепяме също използването на тези 15 милиона, които са допълнителни, за климатичните изменения. Дадахме свобода за гласуване по съвест на нашите колеги, които не са съгласни да се използват бюджет от функция 2, т.е. бюджет за земеделие и който да отиде за биомаса, биогорива, енергийна ефективност и сгради. Така че колегите могат да гласуват по съвест, т.е. против. Анблок сме съгласни с изключение на изменение 8. Извинете, пето изменение. Имаме колега, който иска да гласува против. Всичко останало може да се гласува блок. Но нека да чуем и становището на Европейската комисия. E Следователно, ЕНП е едновременно дисциплинирана, демократична и либерална група. Това предизвиква скептицизма на Ан Комисията е добре представена. Искате ли думата? Искате ли думата, господин докладчик, преди да дадем възможност на комисията? Благодаря, господин председателю. Съвсем ясно искам да подчертая още веднъж, че а, ние не искаме а, да се намесваме в дълбочина в а, проекто бюджета. Просто искаме да помолим комисията за едно за една, едно техническо адаптиране по отношение на прехвърлянето на тези средства. Това е всичко. Не искаме на обяснения от тях. Аз разбирам, ако някой от колегите от другите политически групи виждат проблем в моето изменение пето. Ако НП иска да гласува разделно по пето изменение, аз бих помолил в този случай и по осмо да се гласува разделно. Но освен тези две изменения, мисля, че може да се гласува и амблок. Bon, nous retrouvons Окей. 8. Всеки взима за заложник по едно изменение. Комисията иска ли да направи уточнение по този въпрос? Благодаря, господин председателю. Искам да отговоря на въпросите, които ми бяха зададени, свързани с тези 15 милиона, които са в новото бюджетно перо по функция наименование климатични изменения. По-настоящем нямаме правни основания, които да могат да авторизират такъв вид разходи във втора функция. За това, ако парите останат там, няма да бъде възможно да бъдат използвани тези 15 милиона евро. Идеята да се прехвърлят тези 15 милиона към функция 1А зависят от определени условия. Ако има необходима, необходимия марш в едно А от поне 15 милиона евро, може евентуално да се намалят разходите в 2, функция 2, и да се увеличат онези, които са свързани с плана за възстановяване под тази функция. Но там няма необходимото място за маневриране в едно а И единственият начин да се направи този трансфер е като се ревизират таваните на едно а тези 15 милиона, но това не е техническа корекция а, разходните пера сами по себе си са разделени по естеството на разходите и това ще бъде една корекция дори в политиките, както и по настоящата финансова рамка. Благодаря. С оглед на това обяснение, господин Лавия, вие искате сплитвод разделно гласуване. И така, гласуваме искането за разделно гласуване. Всеки си има разделно гласуване. Предлагам ви да гласуваме анблок всички изменения с изключение на 5 и 8. Нали така, господин докладчик? Гласуваме анблок всички изменения с изключение на 5 и 8. Кой е за? Против? Трима. Въздържали се. Няма въздържали се. Измененията се приемат амблок. Пето изменение. Кой е за? Против? Една част от ЕНП, либералите и още някои въздържали сте. Мнозинство за приема се. Осмо изменение за, против. Въздържали се. Има ясно мнозинство за. Всички изменения са приети, някои с консенсус, други с мнозинство. И сега окончателното гласуване трябва отново да броим. За Merci. Qui est contre? Против. Трима против. Въздържали се. Няма. Всички присъстващи с изключение на трима са за. Няма въздържали се. Последно гласуване. Е, пардон, avant-dernier vote. Предпоследно гласуване. Докладът на господин Алонси за Соломоновите острови. Няма изменения. Кой е за Соломоновите острови? Всички, които гласуват за, ще имат право да отидат на Соломоновите острови. Кой е против? Двама. Въздържали се. Благодаря. Всички присъстващи, с изключение на двама, са за. Доклада на госпожа Юта Халк. Там имаме списък за гласуване. Измеренията на госпожа Вердман ми казват, че са били оттеглени 33, 36 и 38. Горан иска думата. Господин председател, аз ще играя ролята на госпожа Хаук. Тя ме помоли да я замести, защото не може да присъства. Това, което искаше тя да кажа, е следното. Знаете, че имаше дебат по тази тема. Става дума за сливането на широкомащабните IT системи преди няколко седмици проведахме такива дебати, имаше различни изменения и докладчикът предлага компромисно изменение, което взема предвид изменение 34 на господин Алваро, 35 на Корино и собственото изменение 14 различните разпоредби, свързани с седалището на агенцията и така нататък. По отношение на оценката има едно устно изменение, което сте получили в писмен вид където се влизат 26-то изменение и 15-то изменение са съчетани. Говорила е с комисията Либе и е информирала колеги, че в зависимост от разпределението на отговорностите между нашата комисия и комисията Либе, тя е направила преоценка на някои от измененията. Част от тях обаче вече са оттеглени, например тези от пожа Вертман 33, 36 и 38. Това са оттеглените изменения, доколкото аз зная. Но Клачикът предлага да се гласува анблок първичното а, изменение от първо до 24, с изключение на четвърто, по което има все още е спорово. Ако 28 се приема, обаче четвърто също ще бъде покрито. За останалата част може да се следва списъка за гласуване. Благодаря на докладчика и на Горан Фарм. Предлагам ви да започнем гласуването, като започваме с блок А, който съответства на изменение 1 до 24. С изключение на 4, 14. Кой е за първия блок? Благодаря. Против? Един. Въздържали се? Един. Блокът се приема. 33-то измерение включва. 28 то измерение обаче не. Кой е за? Против? Въздържали се. 28 е прието. 24 е обхванато от 28. 29 пада. Изменения 5 и 6 са включени в блока. 30 на Аваро не е включено. Докладчика е против. Кой е за? Либералите и господин Бокрош. Кой е против? почти всички останали, въздържали се, няма въздържали се. Алвару Алваро е победен. 7 е обхванато, стигаме до 31. Докладчик е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. По-нататък. 32 изменение на госпожа Вертман, изменение, което е съвместимо и не е отеглено. Докладчикът не е за. Кой от вас е за 32 изменение? Джеймс Елис и още някой. Кой е против? Мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. стигаме до компромис 1А. Всички останали измерения са или включени, или отеглени. Това е компромис 1А на госпожа Халк. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Компромиса се приема. Стигаме до измерение 15, измерение на докладчика. Изменението е устно, но разполагате с писмения текст. Там се казва следното. Ако го заличи. Няма да има особен ефект, но все пак. Кой е за това устно изменение? Против. Много е трудно да бъдеш против. Въздържали се. Всички сме за да се заличи нещо, което не променя нищо. Стигаме до 37 изменение на госпожа Холмайер докладчика е за. Кой от вас е за? Против. Един. Въздържали се. Няма. Приема се. 38 изменение. Останалото е обхванато. Сега се връщаме към 25-то изменение на госпожа Холмайер. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Останалите две са приети, с изключение 27. Кой за? Против? Въздържали се? 27 се приема. Едно обхванато в блока. И така, окончателното гласуване. Кой за? Против? Трима против, въздържали се? Няма. Всички присъстващи са за, с изключение на трима въздържали се. Поздравления за госпожа Халк и господин Ферм, който я представляваше. Oui, alors, pardon, on n'a pas, pas fini les votes. А, не сме приключили с гласуването, защото ни предстои да разгледаме изменящ бюджет номер 2. Ще дам думата на докладчика, ако е тук. След това ще дам думата по въпроса за изменящ бюджет номер 5 и номер 7. Така, най-напред номер 2. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ако си спомняте, първоначалната форма на този коригиращ бюджет номер 2 съдържаше различни неща. Отчасти това, което бе написал колегата Манка, и отчасти това, което бе изготвила Европейската комисия и по което аз трябваше да пиша. Признавайки, че съветът не е готов да подкрепи предложенията по другите раздели, но от друга страна, признавайки, че трябва да се даде зелена светлина на Различните промени, за които работи Европейската комисия, се реши да се направи промяна в този коригиращ бюджет. За това имаме коригиращ бюджет без финансови последствия, който просто дава възможност да се използват парите на подходящите за това места. За това не виждам никакви проблеми към нашата комисия да гласува положително по това предложение. Благодаря ви, господин Суриан. Искам само да добавя, че това е една тема, която разгледахме по време на тристранните срещи и стана ясно, че съветът не можеше да гласува по тези коригиращи бюджети които комитета на регионите и Економически и социален комитет изискваха. Съветът обаче е съгласен с Европейската комисия априори и зависимост от вашето гласуване ще, ще се даде на новата агенция, агенцията БЕРЕК, а не БЕРЕС, за колегите социалисти. А, както знаете, това е комисията, която ще регулира електронните съобщения. Та, ще дадем необходимите ресурси максимално бързо. Ще има политическо споразумение между трите институции, за да е ясно, че има ресурси. И ще приемем тази част от коригиращия бюджет номер 2, което включва агенцията БЕРЕК, както и предложи нашия докладчик. Искам да направя едно устно изменение, за да доизясня нещата чисто правно. В самото начало, когато са изброени съображенията, се говори за едни мерки, преходни мерки, защото всички коригиращи бюджети за 2010 година ни връщат към временните процедури, които одобрихме през ноември 2009 година, като част от междуинституционалното споразумение, което включваше 2010 година, докато а, чакаме бюджетна процедура, която да бъде записана в регламент по а, Лисабонския договор. Освен това, трябва да я видоизменим и датите в документа, тъй като записаните там не са верни. Ако никой не иска думата по този въпрос. Хайде да гласуваме. Коригираш бюджет номер 2. Моля, гласувайте за. Против. Един против. Въздържали се. Няма. А, един въздържал се, извинявайте, казва председателя. Прието, поздравяваме докладчика. И тъй като се занимаваме с коригиращи бюджети, искам да помоля докладчика да каже нещо общо по отношение на коригиращи бюджети 5 и 7. Вчера координаторите проведоха много дълго заседание по този въпрос и постигнаха съгласие по едно предложение, което сега докладчика ще направи. Имате думата. You, Chairman, uh, Уважаеми колеги, що се отнася до коригираш бюджет номер 5, той не представлява проблем в първоначалния си вид, даже може в а, максимално кратки срокове да го подкрепим. Става дума за бюджета на Олаф. Готови сме да гласуваме за този коригираш бюджет. Не знам дали ние сме тези, които трябва да гласуваме, когато не е ясна позицията на съвета, но нашата позиция е ясна. Ние подкрепяме този бюджет, така че това не е толкова важно. И преди това сме го обсъждали, не само на заседание на координаторите, но и в други случаи. Та ние искаме да изпратим положителни сигнали към съвета и Европейската комисия по отношение на един план за осигуряване сигурност на еврото и подкрепа на тези държави, които в момента срещат трудности. Говоря за държави, които вече са в еврозоната. Но от друга страна, може и извън нея. Поради тази причина 60 милиарда евро би трябвало да покрият евентуални рискове. Т.е. това да бъде един гаранционен фонд за заемите. Искаме да изпратим положителен сигнал по отношение на тази амбиция за по-голяма сигурност. Ние подкрепяме тази идея. Как да действаме максимално бързо? По време на тристанните преговори нашият председател повдигна този въпрос, като заяви, че когато приемаме следващия коригиращ бюджет, ние можем да коригираме коригиращия бюджет и това няма да бъде много сложно. Да се запише ново бюджетно перо, който да няма никакви средства. Пием за бюджетни кредити и пием. Fast was... и за поети задължения и за плащания. Тук становищата се разделиха. Правната служба на комисията беше против тази идея, като заяви, че в този случай ще използваме техни права и капацитети, т.е. комисията има право да инициира такива процеси и ние един вид иземаме техни правомощия. Ние отхвърлихме тази идея, защото ако това беше така, тогава парламента нямаше да има никаква възможност да прави изменения, защото всяко едно изменение е някакъв вид инициатива. Така че в правен план смятам, че не можем да го приемем. Но, може би благодарение на нашите идеи, Европейската комисия доста бързо реагира и излезе с нов коригираш бюджет и това стана коригиращ бюджет номер 7. И точно за това говорихме. Важно е по този деликатен въпрос да се опитаме да защитим еврото при такива кризисни времена. Според мен би била голяма грешка да започнат някакви междуособици а, е, вътре в институциите. Да кажем, ние сме за нашето решение, ние сме против решението на комисията. Смятам, че такъв вид послание би бил много лошо. Имайки предвид сроковете, трябва да кажа, че е невъзможно да се гласува чисто формално сега по този коригиращ бюджет, дори в правен план. Не знаем позицията на съвета и този кратък период не можах да изляза с доклад, който да бъде подкрепен от групата. Искам обаче да изпратим положителен сигнал и на застанието на, е, на координаторите се реши сега да се гласува политически или да се направи едно политическо гласуване. Какво означава това? Това ще покаже, че бюджетната комисия подкрепя идеята за създаване на нов бюджетен ред за несъществуващи средства, за плащания и за кредити. Да дадем една възможност, когато дойде времето и когато системата може да бъде а, използвана така, че да се заделят средства. Надявам се на следващото стане на тази комисия през септември. Ще бъде най-добре да го направим и тогава да гласуваме на пленарно заседание също. Необходима е подкрепата на секретарята по отношение на въпроса можем ли сега да гласуваме по коригираш бюджет номер 7 или трябва да изчакаме позицията на съвета. За мен това не е проблем. Смятам, че ако искаме, бихме могли да гласуваме сега. господин председател, след първоначалното ви предложение ще се обърна към вас с молба за такъв вид политическо гласуване по Кригриш бюджет номер 7. Си, месье рапортер. Donc, vous avez bien compris, mes chers collègues, ce que... Благодаря. Добре разбрахте. Това, което ще ви предложа, не е гласуване с юридически характер. Т.е. това необичайното гласуване, което правим в комисия преди, преди пленарна зала. Защо? Защото съветът все още не се е произнесъл. Той ще се произнесе през лятото. Заедно с това обаче ситуацията е неотложна. Не само по 5, а и по 7. Става дума в бюджета да се запише гаранция за гаранция от страна на бюджета на Европейския съюз за евентуални кредити, които могат да бъдат взети. Рез, рез, гаранцията е в размер на 60 милиарда. Ситуацията е спешна. Разбрахме, че агенциите за кредитен рейтинг свалиха рейтинга на Португалия. Те не сме застраховани срещу проблеми в през лятото. Ето защо финансовият механизъм трябва да бъде осигурен. Помните, че нашата комисия по бюджета беше тази, която повдигна въпросът. И тогава, когато съвета прие регламентът за финансовия механизъм, ние отбелязахме, че ако няма един ред записан в европейския бюджет, тази гаранция няма правно основание. И това е, Европейската комисия а, прие тази идея и това е целта на коригиращ бюджет номер 7 можем да слеем коригираш бюджета 5 и 7. Важно е, обаче, важно е обаче политическия сигнал. Мисля, че мнозинството от нас са съгласни с това, е, че това е необходимо. Най-доброто е да гласуваме. Вотът няма задължителен характер, но ще покажем на другите две институции от една страна и на гражданите от друга, че парламентът е готов и тогава, когато правният инструмент е готов, преминаваме към официалното и е, гласуване, което е, има задължителен характер. Салвадор Инга поиска думата. Благодаря. Съвсем Напълно съм съгласен с тази политическа инициатива. И, искам обаче а, да, да ми се разясни един а, въпрос, свързан с коригиращите бюджети. За тях се предвижда първо да бъдат гласувани в а, съвета. Срокът е 45 дни. И в този срок трябва и Европейския парламент да изготви своята позиция. Което означава, че в рамките на тези 45 дни е, бихме могли да променим още веднъж този коригиращ е, бюджет 7. Ако днес гласуваме, това не означава, че по-късно няма да можем да променим нищо по коригираш бюджет 7. Importante et, et le rapporteur partage votre sentiment et, et moi aussi. Inge Gressler. Почти всичко уточнено, но искам още веднъж да подчертая, че ще направим е, е, последващи е, стъпки и това е необходимо. Тези стъпки в рамките на пакета. Мерси, Инге. Раймер. Раймер има думата. Благодаря. Аз също искам да се присъединя към това, което казаха колегите и към предложението на Яшо. По-късно ще стане въпрос за адаптиране на бюджета към многогодишната финансова рамка в рамките на договора от Лисабон. Трябва да обсъдим и по-нататъчни подходи, процедури, така нататък. Трябва да се постигне едно политическо споразумение с съвета, всичко да бъде поставено на една сигурна основа. Това е първи ми коментар. На второ място. Коментарът ми коментар е свързан с комисията. В рамките на тристранните тристранните разговори комисията държеше на своето право. Бих искал своето право на инициатива. А, бих искал комисията не само да упражнява своето инициативно право към парламент, когато се отнася до парламента, а също когато се отнася и до а, съвета, за да а, се види какво се случва и там, какви решения се взимат. Тук а, става въпрос за това, а, кое правно основание е най-подходящо, а не а, кое политическо а, решение. Е, комисията е, трябва също е, да се стреми да се взима най-правилното политическо решение, за да не се стига до същата процедура, която имаме в момента. Проблем на са Трябва. Ние ще продължим тази дискусия. Горан Ферм също иска да каже нещо. Благодаря. Съвсем накратко. Не сме против за създаване на такъв бюджетен ред. Е, това е добро техническо решение, но това по никакъв начин не решава една друга дискусия. А тя е как да намерим парите, когато този гаранционен фонд трябва да започне да съществува. Това е друг въпрос, но нямаме нищо против е, да се създаде такъв бюджетен ред. Мерси. Alors, mes chers euh, Скъпи колеги, Възоснова на тези уместни наблюдения, както предлага нашия докладчик, аз ви предлагам да гласуваме амблок, изменящ бюджет номер 5 и 7. Това е гласуване от чисто политически характер. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Двама. Въздържали се? Няма въздържали се. Благодаря ви. Голямо мнозинство. Както казах, на този етап това гласуване няма юридическа стойност, но заедно с това изпращаме ясно политическо послание. Бях поканих... Аз съм поканен на работен обяд от Корепер и там ще имам възможност да им кажа няколко неща. Вчера говорихме за бюджетната процедура 2011 и прилагането на механизма и финансовите перспективи. Докладчикът е във форма и има доверието и подкрепата на групата, сега може да ни представи превода. Господин докладчик съвсем накратко да разгледаме превода. Благодаря, господин председателю. Ако съм наясно, бих искал да кажа, че има пет предложения като че ли. Е, very, very... Ще ги резюмирам. Не съм против 19-то, 23-то, 25-то. Те не са спорни. И докладчикът ги подкрепя. Почти същото се отнася и за 27. Но Малко съм неудовлетворен, защото комисията не дава, според мен, добра прогноза за бюджетните приходи. Винаги разчитат на желанието ни да подкрепим такъв вид желание или заявка за превод, но мисля, че по-добре може да се направи това. Обикновено казваме, че подкрепяме такъв вид преводи в последните случаи, поне е ставало така. Но мога да кажа, че тези неща от прецеденти стават практика. Така че най-новия случай е свързан с 35. Това е в спешен порядък обаче. Преди няколко дни дойде тази заявка. Става дума за 40 милиона за Палестина и за агенцията на ОНЕ за беженците в Близкия изток, палестинските беженци. Това е свързано с спешно предоставяне на средства. Благодаря ви. Нека да гласуваме всички пет заедно. If the other groups has no... Ако другите групи, разбира се, нямат нищо против. Merci, Благодаря, господин докладчик. Има някои неточности в Кобо Нюс. Вие ни представихте точният точното число, свързано с а, трансфера. 19, 20 и 25 плюс 35, който, както каза докладчика, е свързан с допълнителна помощ за палестинската власт и а, UNRWA в връзка с разговора, който проведахме с господин Салам Файет. Докладчикът предлага да се гласува Амблок. Има ли възражения? Няма. Кой е за тези пет превода? Благодаря. Кой е против? Трима против, въздържали се? Няма. Благодаря. Поздравления за докладчика, който още един път получи доверието на комисията. Господин председател, извинете. Тъй като тук става въпроса за а, преводи, искам а, да спомена а, за трансфер 16 беше зададен въпрос, на който беше предоставен писмен отговор. Искам още веднъж да попитам комисията. Тъй като вие си спомняте, че тук ставаше въпроса за мебелите от Икеа, 55 милиона ам, за проучвания в ам, сферата на информационните технологии. И а, това беше прехвърлено от списъка обратно Става за 2005 до 2008 година а, с друго нищо. 1800 е съкръщаването на средствата. Бих искала да знам повече относно надежността на данните, дали беше извършена някаква проверка на това, което е написано и ако ам, тези а, проучвания и средствата за тях са отбелязани в бюджета и ако това е била а, грешка, а, от а, кои други пера е трябвало да бъдат а, приспаднати тези средства? Смятам, че има а, тук нужда от а, последваща проверка и се радвам, че мога да отправя този въпрос към парламента. Към комисията. Много уместен въпрос. Комисията отбелязва това. Европейската комисия след среща ще ви отговори в писмен или устен вид, тъй като имаме много натоварен дневен ред. И ако отговорите на комисията не са удовлетворителни, ще запишем този въпрос в дневния ред на следващото заседание. Ласло е доволен, може да отиде в отпуска, тъй като добре проработи. Сега ще дам думата на друг докладчик да ни представи един превод или трансфер. Става дума за няколко превода. Заповядайте. Има различни желания за плащания. А, и а, последната сесия установихме, че всички пакети в хоризонталния резерв са 5% за писмен превод и днес трябва да ги разгледаме. Ak sa kolegovia pamätajú, že sme vytvorili... Може би колегите си спомнят, че създадахме един хоризонтален резерв, който възлиза на 5%, защото Сметната палата през 2006 година установи, че има огромни резерви, що се отнася до междуинституционалното сътрудничество, свързано с писмения превод. Голямата част от институциите, когато нямат повече капацитет, се обръщат към външни писмени преводачи, без първо да проверят дали няма резерв в другите институции, т.е. свободни преводачи там. Затова решихме 5% да отидат в този резерв и чак след като институциите докажат, че са използвали ами, тази възможност за междуинституционално сътрудничество, този резерв може да бъде освободен. Информацията, която сме получили е, до момента, показва, че това сътрудничество между отделните институции наистина се е подобрило. Има различни инструменти, които помагат за повишаване на ефикасността на писмения превод. Например, системата EuroMES, една система, която всъщност е една огромна база данни от различни изречения, фрази, колокации, които се използват в писмени преводи. Затова аз съм за това да се премахне този резерв. Но установих и един проблем, който съществува. Не знам дали си спомняте, колеги, че в нашия дневен ред много често има различни точки, но се използват два езика френски или английски за такъв тип документи. И ако на този език се одобрят определени документи, или на тези два езика, те тогава от тези два езика биват преведени на останалите. И ние вече не ги използваме. Но понякога дневния ред ни е нужен. Но го нямаме. Тъй като капацитета е отишъл за онези документи, които вече не се ползват. Не знам как да се справим с този бюджет. Може би ще успеем да го решим бюджета 2011 година, тъй като това не е економически ефикасно и не използваме добре капацитета си. Огромен проблем е това, свързан с ненужен писмен превод. Резервния фонд или фонда за резерване трябва да се използва Европейския парламент, Економически социален комитет и Комитета на регионите могат да използват този резерв. И ако Ласло е съгласен, що се отнася до онази част, свързана с комисията, този резерв трябва да бъде освободен. Трябва писмения превод да бъде оптимизиран. Искам да чуя вашите коментари. Лесло, месье ле рапортер Сурян. Докладчикът господин Шурян, съгласен ли сте с това, което предлага господин Манка, т.е. да се освободи резерва от 5% за економически социален комитет, с комитета на регионите и това е трети превод. Той е за. Можем ли да гласуваме? Тоест да свалим този резерв по хоризонтален път. Кой е против? Един. Въздържал се. Благодаря. И така, решихме. докладчика разбирам, че има още три искания за, превода, за превод и 3 за, три за парламента и 3 за а, съвета. Господин председател, започвам с номер 3 за съда на европейските общности. Проект на банковите преводи намалява в страните от еврозоната и за това 11 000 евро са спестени от съда, но тези пари са им необходими за правни консултации. Не можахме, не, не сме могли, извинете, в миналото да преценим точно размера на тази сума. Е, в момента има и дела, които се водят и тези 11 000 евро са необходими точно за правна помощ трябва да одобрим този превод за съда. Докладчикът не предлага преговори с, с съда. Няма други коментари. Пред, подлагам на гласуване превода за съда. Кой е за? против, въздържали се, двама. Благодаря. Двата последни превода, които засягат Европейския парламент, мисля, че можем да ги гласуваме заедно. Докладчикът има думата. Да, можем. Можем да ги гласуваме заедно. Става дума за информационни технологии и когато съберем бюджет, когато съставяхме бюджета през есента, от името на бюрото аз, представ... аз предложих 8 милиона резерв за информационни технологии – и ако има стратегия за информационните технологии, бюрото я одобри, ние би трябвало да освободим този резерв. 6 милиона от 8-те би трябвало да се обсъдят днес. Мисля, че условията са изпълнени и следователно можем да освободим резерва днес. Така, 6 от 8 милиона. Другото е 6,2 е, милиона евро. Това са сумите за заплати. Пред, е, препоръчвам е, да подкрепим. Ако има някакви въпроси, има експерти в, има компютърни експерти в парламента, те могат да обяснят повече. Благодаря, казва председателят. Можем да гласуваме а, двата превода и така. Подлагам на гласуване предложенията на докладчика. Кой е за? Против? В... Двама. Въздържали се? Няма. Решихме. Мисля, че ние разгледахме всички преводи. Сега ви предлагам да преминем към точка 25. Това е нашата политика в областта на сградния фонд – вече знаете, свикнали сте с процедурата по член 179. Всеки път, когато една дадена институция иска да придобие сграда, нашата комисия трябва да се произнесе за това дали ще представи становище. Това е първата фаза. Госпожа Холмайер ще ни представи един проект за Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията в Стокхолм. Дали, ако тя, тя ще ни каже дали ние няма защо да проявяваме интерес или пък, че тук има някакъв проблем, следователно трябва да проявим интерес. Аз е, и предлагам да представи накратко своето становище, като имаме предвид, че ако ние проявим и интерес, ще обсъдим въпроса на следващото заседание. Добавям в интерес на протокола, Процедурата по член 179 ни налага срокове. Не можем да ги спазим между това заседание и следващото. Има обаче едно джентлменско споразумение, според което летният период не се счита. Тоест, към предвидените срокове се добавя лятната вакансия. За парламента това е 3 месеца. Давам думата на докладчика Моника. Господин председателю, благодаря за точните ви думи. Тук става въпрос за една сграда на агенцията, която се занимава с профилактика и контрол върху заболяванията. Това е една от агенциите, които, бе, е, които бяха основани през 2005 година и от тогава се е разраснала доста. Някои от нещата, на които искам да се спера. Първо, ние имаме много агенции, които се разрастват, но те нямат никаква стратегия и идея как се разрастват, защо се разрастват. Общо работните места в агенциите е, са нараснали на 500. До 2011 ще нараснат още. И ето защо е, се планира допълнително място. Е, а именно наемането на допълнителни площи на сегашното местоположение на агенцията, а това, е, това са площи близо до университета в Стокхолм. Споразумението е сключено с академиска ХУС. Новата сграда ще бъде свързана с стъклен покрив към старата част. От 2018 година имаме ета трета сграда, тя няма да бъде включена, но има договор, който, с който сме обвързани от 2018. Може би сега с тези реконструкции беше по-разумно да предвидим построяването на други сгради, но а, ако искаме да изберем друга сграда, тогава а, трябва да плащаме неустойки, да изплатим всички найми до 2018 година и това решение няма да е много а, разумно. Ако решим нещо друго, а, то тогава а, ще трябва да платим а, найемите до тогава ако пък а, бяхме, на, ако намерим някакви по-ефтини сгради, тогава пак трябва да плащаме два найема, така че ние нямаме альтернатива. Е, изготвя се становище относно проблемите, които сме имали с а, други а, агенции. Не може да бъдем поставени в такава ситуация, в която в крайна сметка не можем да вземем решение. Аз съм на мнение, че може би писменно трябва да се изложат всичките съображения относно разходите. През 2009 година разходите възлизат на 1,6 милиона на квадратен метър с 197 евро. Е, както казах, е, е, договора за найем е до 2018 година и ако не бъде прекратен година по-рано, се удължава за още 3 години. Разбира се, ще са необходими за построенето на новата сграда временни контейнери. Нов лизингов договор ще бъде подписан с започването строежа на новата сграда и в новия договор трябва да бъде включена една допълнителна а, клауза. В досегашните договори не се предвижда такава клауза, брейкап клауза. Е, сградите са проектирани много а, е, разумно, така че е ефективно да се използва цялата площ и в бъдеще а, е, няма да имаме разходи в размер на 1,6 милиона, в размер на 2, и а, 2 милиона почти. Средният найем ще се покачи от 197 на 236 евро. Площа също ще се увеличи. Планират се допълнителни места. Допълнително броят им е 400. От 2013 ще бъдат прекратени строителните работи. Така поне се предвижда. Както казах, средната цена за найма ще е 236 евро. Агенцията определя ам, разходите в размер на 1500 до 2500 шведски крони. Средната цена не е 2500, а, 2032 шведски крони. Ние работим с една брокерска агенция и ако погледнем техните данни, то се вижда, че наемната цена е над средната наемна цена. Моето е предложение по отношение на агенциите и най-вече тази агенция за профилактика и контрол върху заболяванията да ам, да се а, даде възможност и на докладчика, който да обясни своята позиция, да се говори с а, комисията, но а, искам да кажа все пак, че сградата е много хубава, а, с най-модерни технологии, енергийно ефективна е, всичко е направено, което човек може да си представи. Е, това няма да е една лошо построена сграда, ще е една много хубава сграда. Просто растежа а, на агенциите е много некоординиран и непредвидим. Ето а, защо а, се налага постоянно увеличаване на площите, наемане на нови сгради. Сега няма да мога да изготвя по тази причина становище. Нека през септември да стане това и а, докладчика също да вземе своята позиция. Е, Аньенсен. Благодаря за точното обяснение. Аньенсен въпрос ли има? Не. Нямам въпрос. Искам да подкрепя докладчика. Мисля, че тя свърши чудесна работа. И в структурата на работата е предвиден въпросник. Мисля, че става дума за принципен въпрос. Моят опит сочи, че такива случаи възникват непрекъснато и трябва да приемем принципен подход. Така че сега да приемем становище по конкретния случай, но заедно с това да заложим принципи, които да спазваме. Обсъдихме ги в Междуинституционалния комитет по агенциите. Но това въжи и за другите институции, и за други ползвания на сгради. Инициативата е много добра и аз я подкрепям. Господин Бокрош. Съвсем накратко, аз подкрепям изцяло и Моника Холмайер и Ан Йенсен. Винаги, когато говорим за сградния фонд, е, възникват някакви нередности. Нещата въобще не са прозрачни. Винаги има някакви проблеми и е, парите на Европейски съюз не се изразходват по ефективен начин. Е, ето защо трябва веднъж за винаги да е, приемем подхода предложен от е, докладчика и да имаме предвид, че става дума за огромни средства. Ако те не се изразходват по разумен начин, е, ще трябва да понесем своята политическа отговорност. Благодаря, господин Бокрош. Мисля, че нашия докладчик е права и освен конкретните случаи с агенциите, възникват и по-общи въпроси, както каза Ан, въпрос се повдигна в междуинституционалната група. Всеки път, когато повдигаме въпроса за предотвратяване, за превенция на болестите, се оказваме пред трудно решение. Болестите са все повече и и трябва да изразходваме повече средства или пък борите са по-малко, т.е. системата работи. В Шанзелизе в Париж преди няколко години един хуморист продаваше бяла пудра. Просто така продаваше а, бяла пудра, казваше за почистване на слонове. Хората казваха, ами а, тук няма слонове. И той каза, нали виждате колко е ефикасна тази пудра? И за да избегнем такава ситуация, нашия докладчик предлага да излезе с становище. Кой е за предложението на докладчика? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Госпожа Олмайер ще ни представи становище. Предстои ни едно докладче на господин Калфин. Можете ли да ни го представите в рамките на 5 минути? Става дума за правното основание за бананите. Много спешен въпрос, защото ние трябва да приемем становището до 13 септември. Благодаря на господин Калфин за това, че ще ни представи на кратко предложението. Благодаря, господин председателю. Това е промяна на законодателството, един регламент, който е свързан с а, държавите, които произвеждат бананите, а не самите банани. Има два въпроса, които искам да засегна. Първият е свързан с обосновката за такава промяна. Според мен има причина да приемем такова едно решение. Европейският съюз има от години история в предоставянето на подкрепа на държавите от Тихоканския басейн. В същото време обаче има и други държави, които са поискали такава подкрепа от а, страна на СТО и са заявили, че ако има такава подкрепа, то тя нарушава принципа на най най-облагодетелствената нация. СТО реши, че наистина Европейският съюз нарушава принципа на най-благодетелствената нация и от тази година Европейският съюз няма право да предоставя никакъв вид данъчни облегчения за държавите, произвеждащи банани. Тъй като от години идеята е да се променят тези економики и този сектор, ние трябва да вземем политическо решение дали да продължим или не. Нашата позиция трябва да е съвсем ясна и че поради решението на СТО ние трябва да намерим друг начин за предоставяне подкрепа на тези държави. Вторият въпрос, който възниква, е свързан с едно предложение на съвета и комисията, свързано с финансирането на цялата тази дейност. Съветът отхвърли посредством едно решение за следващите 3 години до 2013 година а, такова нещо 215 милиона, а, извинете, 150 милиона. А, те не искат да се използва инструментите за гъвкавост или механизмите за гъвкавост за тези мерки. Предложението на комисията е да се направи една смесица между фондове, резерв и инструмент за гъвкавост, като последното противоречи на решението на съвета. Трябва да излезем с становище по отношение на това как да се реши въпроса. Първият вариант. Ако е било предвидимо, то тогава не трябва да се използва механизма за гъвкавост. А комисията е трябвало да включи тези мерки в е, редовния бюджет, като, разбира се, запозната с решението на СТО. Обаче това не е направено. Европейската комисия предлага да се продължи с финансирането е, със средства, които са извън а, е, нормалната бюджетна процедура, което пък означава, че те не са планирани в бюджета. И ако в този случай използваме регламентите, е, свързани с механизма за гъвкавост, те биха могли или трябва да се използват, тъй като тогава този разход трябва да се сметне за неочаквана мярка или неочакван разход. Имайки предвид, че вече има разнобой между решението на съвета и предложението на комисията, отново казвам, съветът е против това да се използва механизма за гъвкавост, ние трябва да излезем с предложение. Затова аз предлагам да върнем на Европейската комисия цялото предложение, за да можете да го пренапишат и да изберат друг, друго разпределение на източниците на финансиране. Тоест, ако това е събитие, което се е случило неочаквано, това би трябвало да бъде покрито от механизма за гъвкавост и не би трябвало да има пренасочване на средства или използване на маржове, които са достатъчно малки, за да се източват постоянно. Може би съветът няма да го приеме лесно, но това ще е в логиката на всички решения, които парламентът е взимал, защото до момента сме имали един принципен подход, т.е. ако има нещо, което е извън бюджетните процедури, би трябвало да се използва механизма за гъвкавост. Ако пък е било очаквано, то тогава е трябвало да бъде включено в самия бюджет. Това означава, че Европейската комисия трябва отново да проведе преговори с съвета по този въпрос и да ни даде по-ясна представа за разпределението на средствата за тези плащания. Освен това, трябва да призовем комисията да работи максимално кратки срокове, защото половината от тази сума, която трябва да се използва за подпомагане на държавите, които произвеждат банани в АКТ, трябва да бъде разплатена тази година. Ако това не стане, трябва въобще да преосмислим цялата схема за подпомагане на тези страни. Обсъждахме това с Ласло Шуриен и Раймер за още две решения, свързани с този сектор. И едно такова предложение ще бъде в духа на парламента. И за това накратко предлагам да поискам от Европейската комисия да излезе с ново предложение, по-балансирано и ако това са неочаквани мерки да се използва механизма за гъвкавост, а не да се пренасочват средства. Освен това пък и ние не знаем какво искат да пренасочат. Благодаря. Всъщност, няколко пъти сме говорили за бананите, т.е. Обе, обелваме банана от другия край. Така, има а, стълкновение със съвета и с, като комисията е по средата, тъй като отправната точка е следната. Парламентът иска 100% финансиране от инструмента за гъвкавост, съветът от средствата за пренасочване, комисията предложение, което е между двете. Но това средно предложение не се струва справедливо. Тоест имаме столкновение. Както напомни нашия докладчик, ние искаме бързо решение. Не става дума за печелене на време срещу страните, които се ползват от а, това решение. Парламентът а, подкрепя принципа а, на помощта, начините по които тя се предоставя, сумата и подкрепяме идеята за максимално съкратени срокове. Тоест не става дума за печелене на време, а за това да изберем начин на финансиране, който, е, който да е приемлив. А ниска думата. Съгласна съм с председателя. Тук не се опитваме да печелим време и колегите в е, Комисията по развитие настоява да се разреши въпроса за банани. Така че аз съм съгласна с позицията на господин Калфин. Смятам, че това е подходящия подход. Или трябваше тази сума да се предвиди, или пък е, дойде като непредвиден разход и трябва да се използва инструмента за гъвкавост. Комисията винаги намира средства за подготвителни проекта, за пилотни проекти, да речем Черноморската програма, трансфера на технологии. в областта на медицината. Забелязах, че големи суми се взимат и от подкрепата за захарния протокол. Ние дадахме пари на страните производители, тъй като те пострадаха от либерализацията. И нещата не са много различни. Една парите се прехвърлят от захарта към бананите. И аз се чудя какво става, защо не се изразходват тези пари. Така че аз подкрепям позицията на господин Калфин, но искам да знам какво стана с парите за захарта. Благодаря, Ан. Е, е, комисията трябва да ни информира по този въпрос. Господин Бокруш има думата. Аз мисля, че проблемът е още по-дълбок. Много е важно това, което спомена Ивайло, а именно, че Световната търговска организация реши много ясно, че тази помощ, предназначена за страните от АКБ, между прочим, това са все, а, а, бив, това са все бивши английски или френски колонии, ясно изкривяване. Някои страни се ползват от тази помощ, други не. Така че принципната позиция не е да се преместват парите и да търсим начини за преразпределенето им, а да кажем, че слагаме край на тази дейност. Ако някоя страна има нужда от помощ, трябва да се вземе решение в съответствие с конкретния случай. Независимо от това дали е- става дума за банани, ориз, захар. И по този начин решаваме два проблема. Какъв тип финансиране ще ползваме? И второ, съвместимо с решението на СТО. Благодаря. Трябва да държим сметка за споразумението не можем да го поставим под въпроса. Господин Бетокладчик докладчик от друга комисия. Благодаря, господин председател. Ако думите ми повтарят това, което беше казано, искам да ви помоля да ме извините, тъй като аз бях в комисията по външни отношения, трябваше да представя нещо там. Както казахте, това е споразумение, то трябва ли да се приеме или да се отхвърли. Всъщност има две споразумения. Търговското споразумение, което слага край на една конфликтна ситуация, тя трябваше да бъде реше, решавана пред съда на СТО или другия вариант е да намерим някакво решение, което е по-разумния подход, или пък ще останем в конфликтна ситуация и е, да и ще дадем възможност е, на е, съда да се занимава с политика. Първата хипотеза е по-добра. Сега, по споразумението. Ясно е, че намаляването на вносните мита за банани от страни, които не са членове на АКП, става дума за 40 евро на тон за банани от Латинска Америка. Извинявайте, колега, докладчикът вече ни представи всичко това. Бихте ли резюмирали? Имаме много натоварен дневен ред. Бихте ли ни представили а, е, своето становище? Ще кажа с две думи. Аз съм докладчик а, е, по инструмента за сътрудничество за развитие. Там става дума за компенсациите за страни, които са стегнати от споразумение. Средствата трябва да се разпредели между 10 страни. Комисията ще, ще проведе преговори с всяка от страните трябва да се договори бюджетна подкрепа или подкрепа за секторен бюджет или пък тези средства да се предоставят под формата на проекти или програми. Във всички случаи ние а, се опитваме да отдем предпочитание на засегнатите страни. Ние поръчахме проучване за маршрута на бананите, защото искаме да знаем кой какво взима от производството до крайното употребление. А, тук излязаха много неща. Производителите в страните от АКП взимат 1,5% от цената, която плащат крайните потребители в Европа. Освен бюджетния аспект, ние подкрепяме компенсацията 180 милиона, възниква и въпроса за преразпределението на а, средствата които са приходи от производството и продажбата на банани. Ние искаме да видим да използваме средства, които да компенсират производителите. Друг аспект, който според мен е важен, е да отчетем един исторически период, на който се основават компенсациите, който да не е твърде дълъг. Ние споделяме и вашето притеснение, че е необходимо да действаме бързо, тъй като сме длъжни да дадем бърз отговор на засегнатите страни и всички унези, също така да удовлетворим и унези, които много държат на, на нашите принципи. Ето това са моите забележки. Благодаря. Последния, който се е запитал, записал по тази тема е Ласло Шориан. Господин председателю, ние сме бюджетната комисия. Основната ни тема е намиране на решение на определен проблем. До сега говорихме политически. Никой не мисли, че ще можем да финансираме всичко от е, инструмента за гъвкавост. Казвам го, независимо, че аз казвах, че на 100% трябва да се финансира от този инструмент. Съветът каза, че трябва да се вземат 0% от механизма за гъвкавост. Първоначалното предложение на Европейската комисия беше такова, както бе обяснено, но за пренасочване на средства те взеха от тези редове, от които ние смятаме, че не би трябвало изобщо да се взима. Дали процентът от механизма за гъвкавост, според нас, беше прекалено нисък. Основният проблем е, че имаме едно международно споразумение, което е направено без да бъдат информирани бюджетните органи. Този проблем трябва да се реши в дългосрочен план, за да не се повтарят тези неща. Европейската комисия ей така си започва някакви неща, без да се подготви добре бюджетно. И това е неприемливо. Затова трябва да кажа, че сме в един период, който аз наричам периода на безразборния шум, т.е. на хаоса. Надявам се, че комисията ме слуша в момента. Ще предложат ли те нещо, което между другото бе споменато от комисаря по време на триалога? Аз тогава бях против и трябваше да бъда против. Защото тогава принципа беше или да одобрим всичко, или нищо. Господин Левандовски предложи да одобрим унази част на пренасочването, което не е свързана с плащания и ще имат друго предложение по-късно от тяхна страна. По време на триалога нямах мандат да разреша такова едно развитие на нещата. Но, ако няма как да се маневрира през едните месеци, можем да приемем някакво временно решение. Не за цялата сума от 75 милиона, а за някаква част от тях по редове, които не са много болезнени. Не знам сега дали ще подкрепите едно такова предложение. От една страна, ако го подкрепите, това ще бъде едно послание, че имаме добра воля. От друга страна, ако не го направим, ще кажем, че много протакаме. Това пречи на тези държави а, в момента всичко е спряно. Да, бихме могли да демонстрираме добра воля. Аз като докладчик от страна на бюджетната комисия няма да бъда против една такава идея. Изясняват се правните основания, както виждате, и това също показва добрата воля на парламента. Показва, че бихме искали да приемем едно такова решение. Но е много странно. Как може да има международно споразумение без правно основание? Това уронва престижа на Европейския съюз, който подписва международни споразумения и след това среща проблеми при изпълнение на задълженията си, свързани с плащания по това споразумение. Та, много важно да предотвратяваме такива развитие. Ако съм добре информиран, тези 75 милиона са част от споразумението. В споразумението има разбивка на сумите по пара. Ако няма да успеем до края на годината, то тогава нарушаваме споразумението. И кой ще е виновен? Не е нашата бюджетна комисия, защото не ние сме създали тази ситуация – Но нашата гъвкавост може да се изрази в използване на механизма за гъвкавост или пък можем да проявим гъвкавост с изключение на конкретните редове, които смятаме, бюджетни редове, които смятаме, че не трябва да се пипат, защото за нас те са приоритетни. Мога да проявя по-голяма гъвкавост, за да се придвижат нещата напред, но не мисля, че позицията на съвета ще бъде приемлива за нас. Затова ми е необходима вашата подкрепа, за да мога ясно да изреза нашето становище. Мерси, месье. Благодаря, господин друг докладчик. И така, всичко изслушахме становище което беше казано. Сега топката не е вече в нашето поле. Предлагам ви да престанем да занимаваме с тази тема. Чухте становището на докладчика. Срока за днес на изменение е 15 юли на обяд и по принцип трябва да приемем становище от 13 септември. Разбира се, възоснова на това, което ние смятаме, това, което ни предлага докладчика и както напомни Ласло Шурян и което а, каза на трилога, възможно е комисията да ни представи ново предложение. И ще работим по, по, на по-приемлива основа. Можем ли да приключим на този етап? Сега запазих за края апотеоза, преди да отидем във вакансия, Раймер Боге, който ще ни представи всички останали точки от дневния ред, които остават. Много важен дебат преди да се а, съберем а, при закрити врата пакета от Лисабон, междуинституционалното споразумение, техническата корекция. Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа днес, тъй като става а, въпрос за а, една последваща процедура тук в рамките на комисията. А, и имаше и дебат а, относно устния въпрос към комисията и съвета за а, средносрочния преглед. Днес разполагате а, с един проекто доклад за един средносрочен преглед. Аз не знаех, че член, по член 88 алинея 3 и за един такъв доклад има допълнителни а, условия. А, тези условия ме озадачиха, но аз имах възможност все пак с колеги от тази комисия да говоря за отделните възможности, альтернативи. Имаше много интересни предложения. Ето защо във всички процедури са необходими напасвания, малки корекции и а, не трябва да се подлагаме на натиск. Да се оставаме да бъдем подлагани на натиск. Смятам и искам по-скоро да ви се извиня, че срока беше удължен, нещата бяха забавени, но нямаше друг начин. От друга страна, господин председател, аз не искам а, да бъда ограничен в един формат, да бъда притиснат в един единствен формат, дори от администрацията. Смятам, че на заседанието на председателите този въпрос трябва да бъде повдигнат. Аз не искам да обвинявам никой. Всеки гледа от собствената си камбанария. Трябва обаче да видим с формулировката какви политически послания са обвързани – понякога не съм много доволен от това как вървят и как се развиват нещата вътре в администрацията. Но знаем, че всички структури се разрастват и може би в времето те ще започнат да си сътрудничат и ще а, направят необходимите а, корекции, за да а, може да се работи по-ефективно. Това бяха коментарите, които исках да направя а, и да изкажа моето очудване от това, което излезе от администрацията, от първоначалния вариант, който аз имах предвид. Възоснова на дискусията, проведена днес, ще имаме възможност да обсъдим измененията, които могат да бъдат внесени до 26 и след това в пленарна зала по време на втората сесия в Страсбург да бъде гласуван този документ. Не знам дали с Белгийското председателство ще имаме възможност да проведем интензивни преговори и дискусии тъй като ми се вижда, че съвета не си е взел полуките дори от споразумението, свързано с SWIFT. Трябва да са наясно от съвета, че съгласно междуинституционалното споразумение и съгласно многодишната финансова рамка, всички три страни трябва да решават на равни начала. Е, освен на технически е, корекции, технически адаптации, е нужно и одобрението на парламента в рамките на е, квалифицирано мнозинство. Още веднъж искам ясно да заявя, че при формулирането и изготвянето на този доклад Е, исках да включа основните послания, които а, трябва да бъдат отправени към съвета и комисията. В началото на септември, както казах, може да се изготви работния документ и след това възоснова на дискусиите тук в комисията да а, бъдат изготвени предложения към а, комисията а, в рамките към комисията, свързани с много, многогодишната, функ... многогодишната финансова рамка. Също така ние очакваме предложенията от страна на комисията, които ще изкристализират в хода на разговорите и дискусиите. Трябва е ясно да бъдат уточнени средствата, които са необходими за службата за външна дейност на годишна база. Трябва да видим и сколко трябва да се надгради този инструмент за, гъвкавост. Дали ще стигнат тези средства до 2013 година, които са предвидени в маржовете или а, трябва да бъдат създадени допълнителни резерви за а, специални случаи, които са в размер на 0,03% от брутния вътрешен продукт. Трябва да се предприемат и допълнителни а, стъпки. Ам, трябва да бъдат внесени допълнителни а, изменения. Сега е още рано да се взимат а, окончателни а, позиции. Що се отнася до упростяване на процедурата в рамките на изготвянето на проекто бюджета. Трябва да се попитаме каква е ролята на комисията. как бюджетния орган контролира разходването на средствата от опита, който имаме, смятам, че трябва да се промени процедурата, защото по сегашната процедура не може да се действа по-нататък, така както се действаше през последните а, месеци. Това а, трябва а, да бъде уточнено и в рамките на междуинституционалното споразумение. Съвсем е, ясно в отделните точки. Трябва да посочим, че сме поставени пред нови предизвикателства и трябва да има преглед на многогодишната финансова рамка, въпреки ситуацията, в която се намираме. Трябва да се очаква повече, по-голяма ефективност от процедурата и съдействието между отделните институции. Трябва да се предвидят всички необходими средства за нормалното функциониране и на службата за външни дейности. Трябва да се спазва и бюджетната дисциплина. За да не могат държавите членки чрез други инструменти, например инструмента за инвестиране и други подобни, да получават допълнителни суми, което би застрашило бюджета. Разбира се, има проекти, които трябва да бъдат а, предвидени в а, рамките на сегашния бюджет, но а, при изготвянето на многогодишната финансова рамка трябва да се подходи по-внимателно при включването на и предвиждането на средства за големи проекти. Необходимо е и адаптиране на многогодишната финансова рамка към договора от Лисабон. Трябва да се определят позитивните и негативните а, приоритети в а, бюджета. на новите предизвикателства не може да се отреагира само единствено с използване на инструмента за гъвкавост. Трябва да има а, преглед на съществуващите инструменти, свързани с многогодишната финансова рамка. Европейският бюджет трябва да бъде обвързан с бюджетите на националните на отделните, с националните бюджети на държавите членки. През септември ще бъде представен доклада, свързан с прегледа на бюджета. Очакваме предложения от съвета. Току-що беше споменато споразумението в сектора на бананите. Ние очакваме тези нови дейности, функционирането на службата за външни дейности да протича нормално. И обаче това същевременно и предизвикателства пред бюджетната политика. В тази насока трябва да има конструктивни консултации между институциите. Е, въпросът свързан с е, гъвкавостта, резервите и маржовете, е, тези неща бяха вече споменати. Трябва да помислим как ще се справим с тази тежка ситуация в основа на инструмента за гъвкавост и как ще намерим начин да използваме тези 0,03% от брутния национален доход. Не трябва трябва да се намери начин да излезнем от тази ситуация, при която а, е трудно и сложно да се използва инструмента за гъвкавост и тази тема да бъде също засегната при разговорите с съвета и комисията. Тези 0,03% от БНД трябва да бъде обсъден и трябва да бъде решен като проблем. И накрая още един параграф, който се занимава с пакета, свързан с механизма за стабилност. Този а, механизъм трябва да бъде използван, трябва да влезе в а, сила, трябва да бъде извършен адхок преглед и а, трябва да а, има по-ефективно сътрудничество и по-голяма прозрачност а, при взаимодействие между трите институции. Трябва да сме наясно с отговорността, която поемаме. И а, трябва също така да изискваме и по-голяма отговорност и да очакваме по-голяма отговорност от комисията и съвета, когато се отнася до такива въпроси. Бих искал да помоля политическите групи съвсем внимателно да се запознаят с документа, да изготвят своите изменения и ако можем през септември да гласуваме. А, и ако е нужно да се проведат допълнителни дискусии, нека го направим трябва да се сложи една разделна линия и да се види кое към кой доклад спада. Също така трябва да вземем предвид и доклада на комисията, свързан с многогодишната финансова рамка. И така, господин председател, това беше от моя страна. Благодаря ви. Си, Шараймер, c'est très, très une euh, démarche intelligente. Je dois dire... Благодаря, Раймер. Чудесен подход. Ако парламентът постоянно не е на штрек, благодаря на нашата комисия, нямаше въобще да има средносрочен преглед. Имаше едно искане на съвета, което ние разширихме и то беше свързано с това тази клауза за средносрочен преглед да бъде записана в решението на съвета за финансовата перспектива от 2007 до 2013. За собствените ресурси е, освен това, се занимахме с определени политики, като например ОСП, е, това бяха конкретни искания. Сега съветът като че ли всичко забрави по този въпрос. Амнезия. Същото и комисията. И когато споменем тази тема, слушат ни все едно, говорим пренебрежително. Как може такова нещо? Наистина. множество допълнителни причини под формата на Лисабонския договор и новите правомощия. Не уч... Никой не очакваше, че ще има нов договор. Е, има. След това дойде кризата. Новото разширяване през 2007 година и така нататък господин Калфин не беше сред нас 2006 година. Той си иска парите. Не си иска обратно парите, а си иска неговия дял. И ако нямаше политически натиск, щяхме да приемем една дребна поправка, за да подкрепим програма, на която комисията държи или на която съвета държи. Само, че няма да стане така. Не се работи по този начин. Казвали сме го многократно на комисията и на съвета и продължаваме да го казваме. Този доклад идва като следствие от устния въпрос и ви напомням календара. Трябва да вървим бързо, за да оказваме максимален натиск и за да може комисията да представи предложения, ако е възможно, през септември или максимално бързо. Искам да ви напомня, че срока за измененията е 21 юли чухте препоръките на докладчика за измененията. След това на 13 септември ще се гласува в комисията и след това гласуваме в пленарна зала. А, през втората сесия през септември, а Ненсен иска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Раймер за търпението му и упоритостта. Имам чувството, че ние излагаме а, становището си и няма никаква реакция нито от комисията, нито от съвета. Е, малко като да се блъскаш главата в стена. Мисля, че трябва да продължим да упорстваме. Съгласна съм с текста, макар че Раймър беше малко скромен. Ние го получихме, не получихме текста на комисията малко късно. Искам да изразя нашата тревога във връзка с проекта ИТА. Въпрос, който се обсъжда отдавна. Съветът казва, че през 2012-2013 година можем да финансираме 1,3-1,4 милиарда. Мисля, че можем да говорим за това, ако ако изразходваните средства са по-малко от предвидените. Само, че няма данни за това. Parliament and you reduce it for something we also want, but, but which actually is perhaps more uncertain as, as to the outcome, uh, which I find quite worrying. And what I do find worrying. Това, което ме притеснява е, че вместо да се свържат с парламента по подходящите канали и да поискат да намерим решение, се оказва натиск върху председателя на парламента. Възмутена съм, че комисията не използва нормалните канали. Също така а, съм възмутена и от а, това, че не реагираха на нашето искане пред господин Левандовски да бъде представено предложение за средносрочен преглед. Това щеше да бъде полезно не само за нас, но и за комисията, тъй като щеше да даде възможност да се даде оценка на инструмента за гъвкавост и какви са възможностите за последния период на финансовата перспектива. Създава се впечатлението, че ние искаме още пари над тавана, ние сме наясно с положението в държавите членки и искаме съвсем добросъвестно да видим къде нещата не функционират, къде ни трябват нови приоритети. Само, че трябва да. Това е по-уместно, отколкото да ни се представят неща на парче, без да имаме обща и ясна представа. Надявам се, че комисията слуша и разбира, че имаме нужда от този средносрочен преглед. И комисията трябва да ни отговори защо още го няма. Така ни беше обещан от господин Левандовски. Смятам, че е възмутително, че не е станало. Oui, merci, Anne, de rappeler. Благодаря, Ан, за това, че ни напомни по време на изслушването на нашия приятел Левандовски, той пое такъв ангажимент. Преди да дам думата на следващия оратор, искам да направя е, една. да се поправя за срока. Не 21 юли, а 22 юли. 21 юли е националният празник на Белгия. Парламентът на 21 ще бъде а, затворен, но на 22 всички депутати ще бъдат на работа, както и служителите. Благодаря. De la que usted hablaba, porque nuestras demandas son serias, nuestras demandas трябва да окажем въздействие, защото имаме сериозни искания, имаме правно основание, така че аргументите ни са силни и предишния път го забелязохме. Започваме с устен въпрос, след това идва средносрочен доклад и продължаваме така, докато не получим това, което предлагаме. Смятам, че имаме цялата подкрепа на парламента или поне това виждам аз тук. След това съвета и комисията трябва да разгледат въпроса. Искам да благодаря на господин Бюге за работата по изготвяне на този проекто доклад. Радвам се, че е включил голямата част от предложенията, които му изпратихме. Това е много удовлетворително за нас. Съгласни сме по общата тема. Има някои моменти, разбира се, по които не сме, защото те са по-нюансирани. Ще разгледаме предложението и ще направим съответните предложения за изменения, ако това е необходимо. Съгласна съм с вас а, с това най-вече, че заявихте, че докладът трябва да бъде по простичък и по-ясен. Не трябва да го пълним с детайли, защото искаме да заявим съвсем ясно позицията си. Има нещо обаче, по което не съм съгласна и то е свързано с а, въпроса за гъвкавостта. Смятам, че той трябва да бъде записан още по-ясен, още по-ясно, защото в тази финансова перспектива това е особено важен въпрос, пък и за бъдещите финансови перспективи е важен. Докладът трябва да включва не само нашата позиция, с която отхвърляме позицията на съвета по отношение на степента на гъвкавост на финансовите перспективи, но отвъд това би трябвало да излезем с едно предложение от Комисията по бюджета за нивото на гъвкавост, така че съветът и комисията да разберат какви са нашите конкретни намерения. Смятам обаче, че има сближаване на позициите и важното в случая е докладът да о, има на максимална подкрепа. Оратор. Третият оратор е Хелга Трюпел. Очевидно нашият оратор а, събуди духовете сред а, ораторките. Първо искам да благодаря на Раймер не съм си мечтала, когато дойдох в парламента и тук в рамките на комисията започнах да работя, че постоянно ще трябва да се занимаваме с тези компетенции, свързани с многогодишната финансова рамка. И сега след влизането в сила на договора от Лисабон, това продължава и е малко неприятно. Цялата тази сложна процедура е в ущърп на диалога, който се води между трите институции и в диалога с самите граждани. Друг проблем, който беше засегнат и от Раймер – говорим за нещо като политически неуспех. Погледнете тези дълги процедури и тези преводи на 23 езика. Ако говорим за програмата Галилей, и прочие. От моя гледна точка тази политика на комисията и на съвета да решават по нови теми и въпроси, които не са включени в бюджетната структура. просто бюджетната структура е прекалено скована и старомодна трябва да се поставят акцентите на други места, но няма политическата сила да се направят реформи, тъй като те са болезнени. Болезнено е взимането на решение за изграждането на нова структура. През последните години това всичко беше обвързано с този преглед, който днес го няма изслушването на господин Левандовски беше споменато а, също така. А, още тогава беше ясно, а, че водещата роля на а, комисията, а, свързана а, с а, това, а, тя да е водеща а, при на позицията си в съвета, е много скромна. трябва да се е, каже ясно какви са намеренията за промяната на тази структура. Раймер още веднъж почерта или се оплака, че комисията а, не се ангажира прекалено много. Не се ангажира достатъчно. А, сега в е, време на криза, когато трябва да спестяваме, когато трябва а, да се наблюдават по-отблизо действията на държавите членки, виждаме, че възникват а, проблеми. Проблеми, свързани с това, че държавите членки а, не е, разбират за какво става въпрос. Раймер спомена, че трябва да има преориентация на ценностите, на интересите, на приоритетите. Трябва да има координация между европейските бюджети и националните бюджети. Ако това не стане, ние ще имаме неуспех с този проект бюджет. Не само в политически аспект, а и в бюджетен аспект, това, което правим ние тук в комисията. Повтарям още и веднъж. Ние знаем каква е ситуацията в държавите членки, економически и финансово, но от политическа гледна точка съвсем ясно трябва да се определи какви са нашите общи национални европейски интереси и как те трябва да намерят отражение в бюджета. В противен а, случай няма да сме. А, няма да сме доволни от това, че гражданите ще изгубят доверието в нас. Относно ИТА, толкова средства трябва да бъдат предоставени от бюджета и ако, това, ако те средства не са достатъчни, то моля колегите да помислят дали няма по-спешни въпроси, защото а, Галилей също е една доста крупна инвестиция и а, все още не а, функционира пълноценно. в момента, според нас, пускането в ход на този проект не е разумно. Когато се отнася за политиката свързана с научните изследвания и иновациите, трябва да сме малко по-настойчиви. Се постави приоритет на тези неща, тъй като е, трябва да изразходваме повече е, средства е, за образование е, и за научна дейност, а не толкова за е, ядрен, реактори за ядрен синтез. Благодаря, Хелга. Без да навлизаме в дебат по съдържанието на бюджетните приоритети, Елга съвсем е, справедливо постави акцент върху а, липса на гъвкавост в бюджета. Мисля, че 170, 172 член беше източник на липса на гъвкавост. Сега имаме много нисък а, таван и това е нещо като усмирителна ризница, която ни поставя в невъзможна ситуация. И когато обсъждаме с представители на комисията политическата необходимост – в съответствие с решението за средносрочния преглед, ни казваха, еми сега не можем да предлагаме а, повишаване на тавана с оглед на сегашната ситуация. Но духа на средносрочния преглед не е да се увеличава а, тавана в момента, в който се намираме, е разумно комисията да каже, трябва да се овладее националния дефицит, т.е. не може да се увеличават вноските. Заедно с това обаче 2012-2013 година ще направим прът, стъпка напред. Това е възможност. Това, че започваме дебат, не означава, че ще харчим повече мисля, че трябва да има по-добро разпределение между различните политики. Ако обаче комисията има монопол върху, върху предложенията, след като не е направила предложение, не може да се работи. И комисията, за разлика от предвиденото а, върху институционалното за разлика от това, което е заложено в междуинституционалното споразумение, след като комисията не представя споразумение не можем да работим. Юта Халк ми изпрати бележка, която ме помоли да ви представя. Има един проблем. Съгласен съм с доклада на Раймер. Харесвам, харесвам и доклада. И Хелга каза някои важни неща. По едно римско 6 за новите приоритети и за това дали трябва да искаме съвета и комисията да правят предложения за нови приоритети. Вчера раз... обсъдихме с Сидония въпроса и тя каза, че тя няма да прави предложения за нови приоритети и пренасочване. Всъщност докладът може да се изтълкува като искане за нови приоритети, което противоречи на предложеното от Сидония вчера. Така че нека Раймер да погледне формулировката и може би да я променим и евентуално да заличим някои части. Това въжи и за думата only или само в следващия параграф, над която Юта слага въпросителен. Благодаря. Инга Гресле. Е, искам също да изкажа моята подкрепа към РАМР. Относно гъвкавостта в бюджета и това, което ни се представя, това води до увеличаване на безотговорността. В един момент ние се оказваме отвън. Ако се разходват средствата за други финансови инструменти, а не за тези, за които сме ги предвидили, се получава объркване. Тук се сещам и за Козлодуй тъй като управлението става а, чрез а, борда. Трябва да внимаваме а, да не рационализираме нещата прекалено много, така че да изгубим а, контрол. Съвсем а, точно а, трябва да се поинтересуваме от това какво се има предвид под тази гъв, гъвкавост. Относно финансовия регламент в рамките на договора от Лисабон. Този въпрос е някакси се замита под масата. След лятната пауза бих искала да получа отговор на този въпрос. Не мога да дам допълнителна минута на Инга, тъй като министър Латли ще дойде. Това, което е важно за мен е да знам дали тригодишният преглед, който е преработен вариант, какви възможности има за него? Нашата правна служба ни съветва да го върнем. Ето защо това питах. Значи ти си взе минутата, комисията а, отбеляза това. Раймер, ти и слуша нашите колеги. Искаш ли да кажеш няколко думи бързичко, защото господин Латли е пред залата? А, благодаря. Благодаря за тази а, дискусия. А, смятам, че след това можем да обсъдим отделните предложения. Галер има а, право. Това е една точка, която е спешна в рамките на всички тези променени процедури. Съвсем ясно трябва да заявим, че ние сме готови възоснова на нашите политически приоритети да разрешим въпроса, свързан с позитивните и негативни ам, приоритети в тази връзка да проведем преговори с комисията и съвета, да обсъдим тези приоритети с а, тях. Иначе всичко друго а, ще можем да обсъдим а, в рамките на комисията. Е, имам предвид с всички други изменения. Благодаря. С това изчерпахме всички точки от заседанието. Последното нещо, е, което ще обявя, че послед... следващото заседание ще бъде на 13 септември в а, 3 часа след обяд. Приятни вакансии. И сега при закрити врати бюрото продължава своето заседание.